Dear colleagues, we have here the commission and then uh, I think... И така, мисля, че е време да започваме работа. Да започваме с първата точка от дневния ред, а тя е приемане на дневния ред. Ако няма възражение, ще сметнем, че дневният ред е прият без промени. Втората точка от дневния ред това са е, одобряване на протоколите от 14 декември, 21 януари, 16 и 17 март. Ако няма възражения, е, ще сметнем, че са приети тези протоколи. Сега, съобщение на председателя. Първо за делегацията в Ирландия. Протоколът от е, посещението там е, е пред. А преводът днес е на 21 езика и както обикновено документите са на разположение по а, електронен път. А заседанието ще бъде предавано по интернет и така стигаме до четвърта точка от дневния ред. А тя е размяна на мнение с господин Кармен Овела, член на комисията, който отговаря за околната среда, морското дело и рибарството. Като част от структурирания диалог е този разговор. И така, да кажа, най-топло добре дошъл на комисар Вела. Днешната среща е част от диалога между нашата комисия и Европейската комисия. Ще разговаряме за прилагането, прилагането на работната програма за 2016. Особено интересно за нас би било да чуем повече за вашите предложения, пакетът за кръговата економика, а също така, какво предлагате за проверките във връзка с директивите, които трябва да бъдат прилагани колеги? Бих искал също така да чуя малко повече за плана за действие, за борба с трафикантите, борбата с обезлесяването, а също така и а, директивата за националните тавани за емисиите. I would like to thank you for your presence here today and I give to you the floor. И така, ще ви дам думата за встъпително слово, след което ще пристъпим към дебата. Благодаря, Джовани. Добър ден на всички почитаеми дами и господа депутати. Както предложи председателя. Направо минавам към главните точки от нашата а, програма. А, може би всички си спомняте, че на моето изслушване, когато кандидатствах за този пост а, през 2014 година, заявих, а, че а, моят ръководен документ ще бъде седмата а, програма за действие – а тя очаква комисията да действа по редица въпроси и с радост мога да кажа, че работата напредва по девете приоритетни цели на програмата. Трябва да кажа също така, че работя чудесно с много от вас и с е, вашата институция, с Европейския парламент като цяло. Поредица от тези досиета. Седмата програма внася значителен принос по изпълнението на приоритетите, формулирани от, формулирани от господин Юнкер. Главно в три главни области. Позеленяването на економиката, второ, по-добри контакти с гражданите и на последно място изпълнението. Ще говоря за всеки от тези неща по-отделно. Нека първо да се спомена на две а, важни а, събития в, представата половина на миналата година. Имам предвид дневния ред за 2030 година за устойчиво развитие и международното споразумение за околната среда на КОП-21 в Париж в рамките на общите ни усилия за по-голяма устойчивост. Та първо за дневния ред 2030 европейският рол и е играе водеща роля в постигането на нейните амбициозни цели и в преговорите за този дневен ред и ще продължим да играем водеща роля в, за прилагането и проследяването на 17-те цели за устойчиво развитие и 169 цели. А както може да видите от програмата на комисията за 2016 година, вече има инициативи за следващите стъпки за постигането на устойчиво европейско бъдеще. Е, е, ще пристъпим и към преразглеждането на програмата 2020, за да постигнем е, екологична устойчивост. Това ще стане на два етапа по-късно тази година. Ще оповестим съобщение, което ще изясни вътрешните и външни цели за постигане на целите на развитието, а също така и резултатите по Евростат за устойчивото развитие. След това ще преминем към подготвяне на стратегията след 2020 за Европа. Искаме този процес да бъде колкото може по-всеобхватен, като използваме не само усилията на комисията, а, но и на всички останали заинтересовани страни. На първо време е, трябва да обсъдим тези въпроси с колегите в колегиума е, на комисарите през юли тази година. Така че да може е, нашите цели за устойчивост да бъдат цели не само за постигане на тези цели, но също така и за изпълняване на дългосрочните цели, като защото Европа е богата не само на ресурси, но и също така на умения и човешки материал. Като използваме постигнатите резултати, колкото може по-продължително време. За това значителни усилия ще бъдат положени за засилването на зеления растеж. Европейския съюз вече е световен лидер в това отношение, но възможностите са огромни. Най-последните цифри по отношение на ресурсоефективността показват, че производителността на ресурсите стабилно се увеличава през последното десетилетие. Виждаме тенденция за по- устойчиво развитие, но още много може трябва да се направи, за да не, не се разкъса връзката между ресурсоем като използване на това, което разполагаме и растежа. По този начин ще се намалят и разходите, и е вредата за е, е, околната среда, като използваме и ресурсите, ресурсите и иновации, за да увеличим конкурентоспособността, растежа и създадем повече работни места. В нашата програма, оповестена през декември, ставаше дума за приемане на нова стратегия за кръгова економика. Ако бъде постигната тази цел, то тя ще ни даде три а, неща. Ще помогне на новите а, економически субекти, ще намали също така екологическите вреди, включително емисиите от въглероден окис, оксид, диоксид. Плановете за изпълнение вече са в ход. Миналата година оповестихме програмата за кръговата економика за промишлеността в рамките на програма 2020. И комисията прие програма за продаване на стоки онлайн. На 17 март представихме преразгледан регламент за торовете, включително за органични и биологични торове в Европейския съюз. Сега имаме нов работен план за екологичен дизайн с който ще се обели по-висока ефективност, а също така трайност, възможност за рециклиране а, и а, възможност а, за коригиране. А, необходими са по-редовни усилия за актуализиране на програмите в задрищаните членки, които сега в момента се обсъждат. Обсъждането на законодателните предложения за отпадъците също започнаха успешно. Ре, реакциите на страните членки и на работната група на съвета да сега са положителни. Очаквам а, да работим ефект, активно по този въпрос, с, а, като започнем с, с проекто доклада на Симона Боти, който ще бъде представен през май и ще бъде прият през ноември. Комисията вече разглежда предложенията и подготвя срещите с Симона и нейните сътрудници и също така и с докладчите в Сянка. Готови сме да сътрудничим и с технически съвети, включително през едните месеци. отпадъците, е, които замърсяват и земята, и е, моретата, е много важен въпрос. Значи, необходими са политически инициативи за намаляване е, на замърсяването, особено използването на пластмасови турби, турбички. Както знаете, Отпадъците са само началото на цикъла и за да можем да постигнем пълна трансформиране на нашите економики в кръгови, необходими са целенасочени инвестиции. Бих искал също така да спомена, че тази, сед... тази годишната зелена седмица в края на май ще бъде посветена на темата Инвестиране за по-зелено бъдеще. Необходимо е да направим така, че финансовата система също така да работи за постигане на устойчиво развитие, така както бе взето решение в КОП, от КОП-21 в Париж. Също така и в, това е, се изисква и от плана за действие на кръговата економика. Радвам се, че план, парламентът активно участва за озеленяването на економиката. Сега по отношение на природният капитал. Биоразнообразието е само по себе си е ресурс, макар и не винаги това да е очевидно. Осигуряването на чиста вода, опрашване на насъжденията и така нататък, това са сега условия за траен растеж, социална социално сплотяване и постигане на кръгова економика. Ако загубим тези ресурси, ще бъде много трудно да ги заместим с изкуствени решения. Защитата на нашия природен капитал в никакъв случай не е нещо, което струва скъпо, так му напротив, това е спестяване за бъдещето Комисията разработи стратегия за биоразнообразието заедно с доклада на Европейския парламент и в тях последователното изискване е да работим още по-усилено за постигане на целите за биоразнообразието за 2020. Но сега остават само 4 години и не можем да сме сигурни, че ще постигнем тези цели – Необходимо обаче последователно изпълнение на политиката. Земеделието и горското стопанство, на които се падат 80% от територията на Европейския съюз, играят важна роля в борбата срещу загубата на биоразнообразие. По-добре трябва да използваме възможностите на природата, за да се разбират по-добре тези цели и да бъдат включени в планирането и взимането на решения в целият Европейски съюз. Важна конкретна крачка в борбата срещу загубата на биоразнообразие в Европейския съюз бе приемането на регламента за инвазивните чужди видове. Е, комисията не загуби никак време, веднага започна работа по този проект и аз знам, че много от вас е, смятат, че като че ли сме избързали. Вече върви е в ход подготвителната работа, е, за да може да издадем списъка на инвазивните видове още тази година. Тази година ще дадем актуализирана оценка на проверките е, за е, възможностите за оптимално използване на природните ресурси в Европейския съюз. тук очакват редица заинтересовани страни. просто трябва по-активно да пропагандираме виждането, че природата има огромно значение за нас. Във връзка с това бяха прияти две директиви – и те отдавна са на лице и време е да проверим как се прилагат и дали може да се усъвършенстват. Проверките ще ни помогнат да разберем какво действа и какво не действа и ако не действа, защо не действа. Сега сме в, на последният етап от тези проверки за годността и ще представя резултатите на срещата, организирана от Холандия в края на холандското председателство. По-късно комисията възнамерява да предложи конкретни стъпки за по-нататъчна работа след приключването на проверките след 2016 година. И така, боя се, че днес не мога да ви кажа какви ще бъдат заключенията на комисията по този въпрос, тъй като процесът не е приключен. Искам обаче ясно да кажа, че не възнамерявам да предлагам снижаването на целите на това законодателство, което е в сърцевината на екологичната политика на Европейския съюз. Както спомена Джовани, трябва също така да спомена и трафикът на представители на дивата флора и фауна. Наблюдаваме драматично увеличаване на трафикът. Над 20 хиляди вида бяха застрашени. Над 1300, над 1300 носорози са унищожени миналата година. Значи, този трафик не само унищожава красиви животни и други видове, а, но той е също така лишава цели общности в развиващите се страни от е, тяхното препитание. Да не споменавам тук е, е трагедията, човешката трагедия, тъй като е, много е, от рейнджерите, които се опитват да опазят застрашените видове, биват също така стават жертва. Този е, план за действие е много важен жалон е, и отговаря е, на призива на Европейският парламент да прави повече по този въпрос. Първата реакция на страните членки е положителна и очакваме, че съветът по околната среда ще потвърди плана за действие на срещата си през юни. И очаквам да прочета доклада за него. Планът за действие съдържа редица ангажименти. Те са всички важни и е, особено важно е те всички да бъдат е, изпълнени в рамките на предвидените срокове. Започнахме вече работа и ще е, работим с страните членки, ще обсъдим с тях как най-добре да прилагаме тези изисквания. Следващото важно мероприятие е конференцията за Конвенцията за международната търговия с а, застрашени видове на СИТЕС. много важно е да има подкрепа на тази конференция, за да бъде Европейския съюз начало на борбата с трафика а, диви, представители на дивата флора и фауна контакти с гражданите. Освен, че това е, е неразделна част от е, устойчивата економика, екологичната политика също така е особено важна за нашите граждани, тъй като тя засяга много страни на нашия всекидневен живот. В моето изслушване пред вас, е, когато кандидатвах за комисарския пост, също така ясно казах, че приоритет за мен ще бъде опазването на гражданите Европейския съюз от вредите, които те могат да понесат от околната среда, включително и за тяхното здраве. Е, здравословната е, околна среда е много важна е, за нашите граждани. Над 99% от питейната вода в Европейския съюз днес е безопасна благодарение на непрекъснатото подобряване и прилагане на Европейската директива за качеството на питейната вода. За жалост, същото не може да се каже за качеството на въздуха, въздуха, който дишат повечето граждани на Европейския съюз. Пакетът за чист въздух на комисията трябва категорично да намали броя на предвременните смъртни случаи поради замърсения въздух в Европа, като същевременно ще осигури спестявания от до 140 милион, милиарда евро спестявания от здравни грижи до 2030 година. Ценя много работата на колегите Джули Гърлинг и докладчиците в Сянка, които представиха първите заключения по директивата за националните тавани на емисиите. Ако можем да постигнем по-добро качество на въздуха, ще покажем колко ефективен може да бъде Европейския съюз в осигуряването на ползи за европейските граждани. Ратифицирането на конвенцията от Минамата за живака очевидно също ще донесе полза за здравето на гражданите. Драматичното намаляване на емисиите на живак в целия свят доведе до по-малко намаляване на контакта на гражданите на Европейския съюз с живак и живачни съединения. Чрез забраняването на използването на а, живачни а, производни и, а, и стоки, освен ако това не е абсолютно необходимо за, за човешкото, защита на човешкото здраве и околната среда, също ще допринесе значително. Това, което комисията предложи в началото на февруари, показва, че Европейският съюз продължава да бъде начало в борбата в политиката по отношение на живака. Особено важно е сега да бъде ратифицирана конвенцията, преди да влезе в сила най-късно в началото на следващата година. Това ще и, е, изисква е, бързо действие от е, страна с съзаконодателите и подкрепа от всички заинтересовани страни. Освен от живака, гражданите са загрижени е, и от е, въздействието на други химикали върху тяхното здраве и околната среда. Е, преразглеждането на директивата РИЧ за 2017 година и проверките за всички законодателствени актове, свързани с химикалите, ще дадат възможност да се разработи стратегията за 2018 година, стратегия за нетоксична околна среда. Аз ще покажа, че нашите усилия за економическия растеж в нищо няма да увредят нито околната среда, нито здравето на гражданите на Европейския съюз. Двете неща са взаимно свързани. Всички тези а, е, е, ползи, устойчив растеж, е, по-добро здраве на гражданите а, и намалени рискове, може да бъдат постигнати тези цели само ако законодателите законодателни актове се прилагат а, както трябва. В програмата нека, нека да постигнем това означава, че а, трети страни а, също трябва да действат А, активно и амбициозно в тази област. Също така инструментите, които използваме за да постигнем нашите цели, трябва да бъдат достатъчно съвремени и годни да отговарят на нуждите на поставените цели. Вече споменах няколко законодателни акта във връзка с околната среда и други, които те първа ще бъдат разработени и прияти. Вече споменах проверките и е, е, една друга важна е, оценка, така хоризонтална по своята природа. Целта е тези доклади да бъдат по-ясни, по-своевремени и това ще даде по-добри резултати на място и по-малко административно натоварване за бизнеса. Консултациите с заинтересованите страни вече разкриха много положителни идеи и очакваме а, да се по, похвалим с резултати през 2017 година. А, задача на комисията е да надзирава правилното прилагане на политиката и законодателството на Европейския съюз. Няма да се поколебаем да използваме правомощията, които договорите ни дават при нарушения, винаги, когато това е необходимо, по-добре е обаче да не се стига до това. Едно допълнително решение е да се следи напредъкът и по-активно да се работи за решаване на проблемите в трите членки. Затова и разработваме преглед, така наречен да преглед EIR за прилагане на екологичното законодателство. Това ще бъде цялостен стратегически преглед на това, на положението в страните членки и как в тях се изпълнява законодателството и намират ли се ефективни решения, а, така че да не бъдат нарешавани законите на Европейския съюз. Този преглед ще попълни съществуващите празноти в е, е, екологичната политика на Европейския съюз и в страните членки ще прегледът ще да предложи нови решения, ще реши проблемите, които са някои проблеми, които са в основата на тези празноти и ще стимулира по-добри практики. Като първа стъпка ще имаме доклади страна по страна, които ще бъдат подготвени на място в рамките на двустранния диалог между комисията и страните. Това ще даде възможност за попълване на всички празноти в изпълнението на законодателството. Идеята в този е, екологичен преглед не е нова. Подобни е, е, прегледи са били правени в областта на други политически области, единия пазар, цифровата економика, малките и средни предприятия, данъчното облагане, защитата на потребителите и всички те са казали полезни до сега. Преди края на 2016 година комисията възнамерява а, да подеме инициатива за достъп до правосъдие. Тя ще бъде във форма на тълкователни насоки за решенията на Съда на Европейския съюз по тази важна тема. Насоките ще помогнат на страните членки, националните съдилища и граждани, а също така неправителствените организации, природозащитни организации, по-добре да се справят с предизвикателствата, при които са изправени. Международни отношения. По-добра околна среда в Европа не може да бъде постигната само с усилията на Европейския съюз. Третите страни също трябва да действат, за да постигнем кръгова економика, за приемане на по- взискателни екологични стандарти, да може да се бориме с, трафика на диви животни и растения и защитата на горите и така нататък. Това са само някои от целите решен съм да развивам диалога, екологичния диалог с наши ключови партньори, страните и международните организации. Тази година ще имаме две възможности за това. нея две и конференцията на страните по конвенцията за биоразнообразие и търговия с застрашени видове. Но искам да ви уверя, че ние активно ще защитаваме ефективността чрез кръгова економика и чрез срещите на Г7, пък и на двустранна основа. Сега, активно оповестяване и пропагандиране на нашата политика. Опазването на арктическия регион е една от важните ни задачи. Комисията ще издаде съобщение, оповести съобщение, с което ще подчертая значението на устойчивото развитие на този регион. Необходими са конкретни действия и аз разчитам на вашето активно участие. В заключение, очаквам, че ще продължим да работим заедно за една по-здрава планета и по-здрави граждани. Стратегическите рамки вече са на лице. Сега трябва да прилагаме действията, по които сме се съгласили и в международен план, и на, нива, на, на нивото на Европейския съюз. Това значи а, да включим а, нашите цели а, и във вътрешната, и във външната политика, да реализираме пакетът за кръговата економика и целите на седмата а, програма за действие за околната среда. И аз, пък и вие, сигурен съм, искаме нашите деца и внуци да живеят в един по-чист свят, по-чист въздух, по-чиста вода, с безопасна храна и стоки, които са безопасни. Свят на разнообразна и богата природа, от която можем да научим много и която не трябва да прехосваме. Сигурен съм, че можем да живеем добре в рамките, ограничените ресурси на нашата планета. Благодаря. Благодаря ви за вашето уводно слово. Сега пристъпваме към първата част от нашия диалог. Първо ще дам думата на наши координатори и представителите на политическите групи. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Най-напред искам да изкажа благодарност за това, че спазихте първото правило, т.е. при подготвянето и слушването, вие бяхте обещал да бъдете редовно с нас и наистина искам да ви приветствам. Правите го действително редовно, това е много хубаво. Опитах се да изслушам с а, повишено внимание това, което казахте и в един момент си казах, ето, слънцето изгрява над зелената европейска политика. Всичко е чудесно. Аз съм тук е, най-стария и зная, че тук е, в Брюксел достатъчно много работих и живях, за да не мога да вярвам на всичко. За здравето мислите сериозно, знае го, но когато се когато погледнем какво става през последните години в е, Европейската агенция за околната среда, виждаме, че някак си изчезва апетита, защото някои страни, като моята, дори все още не са започнали да прилагат и елементарни европейски правила в тази област. И тези страни, ако не им се окаже натиск отвън, те няма да направят нищо. Тъй, че не е необходимо да отидем в Румъния или в България. Нека да останем тук, в близките околности, в страните на Южна Европа, също за които много неща могат да се кажат. И в моята страна много неща не са в ред. Примерно дискусиите за торовете. Наистина трябва да се действа широко обхватно и да се запитаме какво става с директивата, която предвижда през 2020 година да постигнем 50% рециклирани продукти. Тук къде сме стигнали. Не искам да развалям настроението на всички вас, но нещата са сериозни. И към това се добавя факта, че не се знае дали къде, как ще се рециклира, кой, всеки го прави по различни начини, по различни виждания. Тъй, че ще имате нужда от екип, допълнителен екип, за да може да насърчавате уморените в Европа, които да свършат поне минимум. Иначе, независимо от вашите усилия, просто ще провалим бъдещето на нашите деца и внуци. Политиката за отпадъците има четири доклада, които са чудесни. Аз няма какво да ги критикувам, но това беше написано, защото преди това цялата тази политика, свързана с е, депонирането на отпадъците просто не беше приложена правилно. И ние нямаме истинска политика в областта на депонирането на отпадъците. И ми се струва, че трябва наистина да се постави ударението върху този въпрос. Искам да благодаря на комисаря, който е тук, който има добри намерения, който се е подготвил добре, прави добро впечатление, но имате нужда поне от 50 на души, това беше казано и от вашия предшественик, трябва поне още 50 човека, тъй че аз сега не се обръщам към Юнкерс, а към държавите членки, които не правят нищо. Благодаря, господин Подсот, социалистическата група. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че се отзовахте на нашата покана. Разговорите с вас винаги са много интересни. И радвам се, че между другото споменахте стратегията за биологичното многообразие 2020. Е, през 2010 година бяхме свидетели на провала на първата такава стратегия и на мен не ми се ще да стигаме до същия прискърбен резултат. Остават ни още 4-4,5 години до изтичането срока на текущата стратегия, така че не съм особено оптимистично настроен. Две-три неща да ви попитам следователно в тази връзка. Първо, вие говорихте за инвазивните чужди видове. Има законодателство, прието е, но то трябва да бъде прилагано ефикасно. Аз не мога да се съглася с основанията за направените възражения, както казахте и вие, но ние предлагаме съдействието на парламента, за да не се стигне до това, е, до което стигнахме миналата година. Тоест същото възражение. Е, това наше предложение за съдействие обаче все още не е коментирано от Европейската комисия. На второ място, какво ново при изменението и допълнението на директивата за птиците от една страна и за местообитанията от друга? Носят се всякакви слухове за сливането на двете директиви, за отделно изменение и допълнение. Според мен няма кой знае какъв смисъл. Тези директиви не са напълно изпълнени, дори не транспонирани в държавите членки. Какво ще ги изменяме и допълваме? И последно малко по-личен характер. Миналия път, когато бяхте тук, ви запитах за пролетния ловен сезон на, на, на пернати в е, Малта. Знам, че въпросът за вас е щекотлив, но червенокракият гълъб е, е, е сред застрашените видове по мнение на специализираните органи на ООН. И предвид а, ловния сезон, така както той е организиран в Малта, е, Малта нарушава не само решение на Европейския съд, но и директивата от 2009 година за птиците. Какво бихте коментирал? И ще се позовете ли на това положение за по-нататъчни свои действия? Благодаря ви. Екаре. Благодаря ви, благодаря господин комисар, благодаря ви за изчерпателното експозе. Аз ще се спра само на качеството на атмосферния въздух, но не, не, не, не, не, не не в такава степен за азотните емисии. Um, because of course we're all working terribly hard on framework legislation. Ние е, много внимателно работим по рамковото законодателство, но в край на краищата нещата се свързват е, с изпълнението. Е, имаме действа, които са предприяти срещу 16 държави членки за праховото замърсяване, едно съдебно производство срещу, азот, срещу държава членка за азотни емисии. Е, сред тях Италия, Португалия, Великобритания, Франция. Е, така ще постъпите вие? Очевидно ще излезете с доклад, но смятате ли да се замислите е, смятате ли да, да предприемете действия и то действия ефикасни? преди да се стигне до нарушения и до производства срещу определени държави, трябва да се стремим да предотвратим действията на някои държави членки. На второ място няколко думи за така наречения природен капитал или естествен капитал, една красноречива фраза. Аз в Великобритания съм застъпник и защитник на един вид лебеди в Великобритания. И аз специално се спрях на този вид, защото той по време на ежегодното си преместване, миграция, преминава през 11 страни, всяка от които е, има различно законодателство. А в е, една от тези страни е, този вид въобще не попада в преложното поле. Да, радвам се, че преработката на действащите директиви е поотложена, тъй като е, тя е сериозно нещо и буди сериозен интерес, но, но кога ще видим конкретни резултати? Благодаря, господин Гербранди от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че отново сте тук сред нас с обширно експозе. Имам три въпроса. Първият е за устойчивостта като цяло. Когато бяха прияти най-сетне целите на хилядолетието на ООН и започнахме да мислим за следващата фаза, ние всички по целия свят си дадохме сметка, че борбата с бедността и постигането на економически растеж могат да бъдат постигнати само устойчиво. И така стигнахме до целите за устойчиво развитие. Миналата година в Париж бе постигната договореност за необратимо движение към нисковъглеродна економика от което следва, че бъдещото развитие и на Европейския съюз следва да бъде екологично устойчиво. Само такова развитие би ни осигурило търсения растеж. Вглеждайки се обаче в политиката на Европейския съюз, да кажем економическия семестър или инвестиционния план на Юнкер, едно нещо очебийно липсва и това е критерия за устойчивост. Имаше го в економическия семестър този критерий, сега го няма. Да ми кажете защо. Вторият ми въпрос е за биологичното многообразие. Миналата година публикувахте средносрочния си преглед и констатациите бяха унищожителни. Ако ще постигнем целите си към 2020 година, трябва да действаме спешно. Тогава насам обаче мълчанието е оглушително. Така че какво ще предложите в селското стопанство, горското стопанство, рибното стопанство, за да постигнем тези цели за многообразието? И освен това, пак по този въпрос, гората Биелуеза е единствената древна все още останала гора в Европа, в Полша. Полското правителство възнамерява да начене сеч в тази гора. Какво смята да прави Европейската комисия? И накрая, на трето място, господин председател, за кръговата економика. Миналата година това беше сред високите е, политически приоритети, след като предходният пакет за отпадъците бе оттеглен, но сякаш от тогава насам вниманието отслабва. За екодизайна още през 2015 година трябваше да видим план за действие, няма го. Чувам слухове, че за пореден път се отлага. Може ли да ни уверите, че кръговата економика все още е сред високите приоритети на Европейската комисия? Благодаря. Благодаря, Обединена левица, госпожа Конечна. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви за експозето. Аз бих искала да се върна, да се насоча към края на вашето изказване. За пореден път чухме, че желаете да насочите вниманието си към изпълнението на вече приетите директиви. Но две години по-късно не виждам никакъв напредък. Две години след вашето встъпване в длъжност. Все повече и повече е, директиви и регламенти се приемат е, с ясното съзнание, че по обективни причини действащи актове не се изпълняват. И обективни причини, и необективна невъзможност, и политически причини. Никой обаче нищо не върши. Мене че се ще да можем да разчистим терена и вместо да се внася непрекъснато ново законодателство с ясното съзнание, че все една или друга държава членка няма да го изпълнят, особено за атмосферния въздух, в Централна Европа, слава Богу, не Чешката република, има, знаете, в Централна Европа държави членки, които се ползват с дерогации, чието срок предстои да изтече пак. Обаче те няма да изпълнят поетите задължения. И в края на краищата страдат европейските граждани, нерядко и в съседни страни. Нищо не можем да направим, комисията нищо не прави. Така че първо това, как ще коментират. Второ нещо, което тук все още не бе споменато, но вие вероятно сте осведомен, става въпрос за палмовото масло или олио. Е, наскоро тук проведохме изслушане на експерти, много, много е, важно по този въпрос. Казва се, че емисиите от е, възпламеняване на палмово масло споменяване, причинено по небрежност, е, идат и от Германия. Какво може да се направи по този въпрос? Отново не се действа резултатно. Желаете ли вие, както, например, Франция и някои други страни, да ограничите палмовото масло, особено е, от е, е, изгаряне на стърнища. Благодаря, господин за и зелените. Изгарянето по Благодаря. Може би сме на път да екологизираме економиката, както каза колегата, но ми се струва, че още не сме стигнали до там. За биологичното разнообразие през 2020 година наистина ще има цели, които няма да бъдат постигнати и, както беше казано, 60% от растенията и от животните на планетата са застрашени и ние не правим нищо. Така че очаквам реакцията на комисията, ако през 2020 година пак се проварим, кой ли ще ни вярва? И разбира се, това е свързано с политиката в областта на земеделието. Имаме две политики, които върват в две посоки. От една страна искаме позеленяване, от друга страна искаме все по-интензивна земеделска економика. Дали няма да е по-добре, като комисар по околната среда, да се позаинтересувате от е, политиката в областта на селското стопанство, защото това озеленяване няма да се състои никога. Трябва да има наистина промяна в тази политика, иначе ще се провалим с всичките ни цели. Или въпрос. Защо не се занимаете с настоящата дискусия по глифосата? Бях, беше казано, че това вещество има изключително вредни последствия върху биологичното разнообразие. Защо не се намесите в този дебат? Ще ми се да знае какво мислите по този въпрос. Не не ви чухме да говорите за това. И освен това, вие говорихте за тези процеси в е, рамките на програмата 2000, Натура 2000, но трябва да направите е, тези проверки. Казаха ми, че няма да е, нещата да се влушат, но с тази програма REFIT, какви са вашите цели? Дали искате да представите една преразгледана, коригирана програма или ще кажете, че няма особено значение да се работи отново в тази област? И един предпоследен въпрос от мен. Приложението на регламентите, въпроса с а, а, торовете не се поставя отново. Комисията казва, че трябва да се направи нещо, но ще трябва наистина и комисията да прекрати този процес. Не е възможно да е, позволим да се забавя приложението на използването на тези е, торове. Освен това, казахте, че ще помогнете за, на асоциациите, които искат да се е, да внесат жалби. Екологичните предприятия трябва да имат достъп достъп до правосъдие. Защо не направите нещо по-конкретно. Grazie Presidente, grazie Commissario. Ми eh, концентро sul tema delle... Благодаря. Искам да се спра на въпроса за горите. Е, незаконно се извършват сечове е, е, и се продават продукти от именно този незаконен сеч. И трябва операторите и на националните власти да проверят как стоят нещата но мерките, които се вземат, са недостатъчни. В Европа се ползва много дърво, което е незаконно внесено. Greenpeace се занимава с това и Global Witness. Освен това, терените се превръщат в много страни, изсичат се гори, за да се използват терените, но се сече не само за да се използва дървото, а само за да се използват и терените. И какво ще стане с тия терени? как стои въпроса с палмовото масло и с говеждото месо. Франция, соята, Германия в, и за палмовото масло, Обединеното кралство, месото и три четвърти от продукцията си в нас. А, освен това, 6 милиарда евро струват тези незаконни, този незаконен внос и трябва наистина, за да може Европа да спре незаконната сеч, трябва да спре да внася продукти, които се е, получават до незаконната сеч. И се стига до 30-40 милиарда долара годишно и според настоящите е, проучвания е, това обезнесяване всъщност води до засилването на повишаване температурите и а, Важно е да се актуализират правилата и да направим всичките 28 страни от Европейския съюз, освен да извършват по контроли, трябва да се присъединят към споразумението от Париж. И е, не трябва да се, внася, да се внася продукция, която се дължи на обезнесяването. Благодаря ви за отговорите. Само да ви напомня, колеги, че имаме още 12-тима оратори, поради което аз ще си позволя, макар и да не ми е особено удобно, да помоля господин комисаря да бъде кратък. Благодаря ви. Първо бих искал да благодаря на Карл Хайнц Флорен за изразената подкрепа. Нека да започна с един много важен въпрос, който бе повдигнат от Карл за отпадъците и за необходимостта да съдействаме на държавите членки и за управление на отпадъците. Първо, идеята ни е да въведем количествен показател е, за депонирането, не е просто за да можем да санкционираме държавите членки, а за да упражняваме наблюдение и контрол и да съдействаме държавите членки да подобрят резултатите си, понеже в края на краищата самите държави членки ще извлекат полза от изпълнението на, на този показател е, и економически, и екологично. Как ще им помагаме на държавите членки? Първо ще създадем една система за ранно предупреждение – така че отрано да забелязваме недостатъците и да предприемем корективни действия своевременно. Ще им помагаме на държавите членки също така чрез експертно, техническо съдействие, е, инвестиционни съвети – Освен това, е, е, финансово, възмезно и безвъзмезно е, ще ги подпомагаме чрез EFSI, чрез Хоризонт 2020, структурните фондове и прочи. Само за управлението на отпадъците ще бъдат на разположение някъде 5,5 милиарда евро. Само за проекти за управление на отпадъците до 2020 година, от днес нататък. И разбира се, трябва много, много внимателно да се разпределят тези пари. Тези пари да не отидат е, е, така към, към е, ниските нива на иерархията на управление на отпадъците. Значи, да не става дума за, за сметища, нито за инсинератори, макар и за инсинераторите нещата да, да, да, да се разглеждат във всеки отделен случай. Тоест забраната да не, е, да не е пълна. А, прави сте, че някои държави членки дори не са започнали. Така е. И, и то във всички области. За съжаление, 28 държави членки, да, законодателството е едно и също, показателите са едни и същи, обаче 28 държави членки, които се движат на 28 скорости. И понякога трябва да ползваме остена, а друг път да ги примамваме с малко сено. И как се казва на английски, тоягата и моркова. господин Пок, мисля, спомена инвазивните чужди видове флора и фауна най-вече. Имаме списък на тези инвазивни видове. Има три вида на меса. Първо, превенция, е, е, бързи неотложни мерки за, за намаляване е, и накрая, разбира се, унищожаване, и ерадикация. Първият ни списък, такъв инвазивни видове, бе много положително прият от вашата комисия миналата година, обаче списъкът не бе прият, знаете, е, тъй като пленарната зала на Европейския парламент възрази, че комисията е превишила изпълнителните си правомощия. Парламентът, мисля също така, имаше възражение срещу някои от видовете в списък. Сега, е, разбира се, е, списъкът е, е разработен експертно и съответства на регламента. Що се отнася до пролетния ловен сезон в Малта, да, аз също съм обезпокоен и съм помолил службите, сътрудниците ми да предприемат мерки. Малтийските власти вече са замолени да отговорят на някои въпроси и им е даден срок от 10 дена. Така че е, съм действал и до сега, прочен, по отношение на е, лова на птици е, в Малта, ще действам отново. Е, трябва да преценим дали дерогацията, с която се ползва малтийското правителство, не противоречи на директивата за птиците. Що се отнася до проверката за пригодност? да, отговоря и на въпроса на, на, на Джули за биологичното многообразие. Първо, трябва да кажа, като говорим за тази проверка за пригодност, че е, комисията е, не е отстъпила от намеренията си е, и продължава все така да разследва нарушения мога да ви кажа някои думи за очертаващите се констатации, все още няма окончателни изводи. Е, тези констатации, освен това, са формулирани чрез е, допитване. Това не са, значи, е, окончателни становища на комисията. И признаците, общо заето, са, че, каза един извод, е, че трябва да се упорства в изпълнението. Тоест, че не е необходимо да се връщаме на разговорите за, за съдържанието на тази проверка за пригодност. Просто трябва да я извършим. При все това обаче аз съм все така обезпокоен и непрекъсно казвам, че все същите, които не желаят е, да е, е, усъвършенстват директивите за биологичното многообразие, например, или за птиците, същите тези ще бъдат сред първите ни критици, че към 2020 година не сме си постигнали целите. Така че, каквото и да правим, все ще ни критикуват. Във всеки случай, трябва да положим допълнителни усилия да постигнем целите, които сами сме си задали – в срок до 2020 година. Мога да се позова на доклада за състоянието на околната среда, за състоянието на природата, мога да се позова на средносрочния преглед за състоянието на биологичното многообразие, какво се констатира общо взето в тези документи. Да, има някакъв, някакъв там напредък има. Обаче, съвсем ясно може да се е, предвиди, че зададените цели няма да бъдат постигнати към 2020 година. Докладът, който ще излезе през 2020 година, няма да бъде междинен, но ще бъде окончателен. И тогава ще се види, свършили сме работа или не. Или ще получим отличен, или ще получим слаб. А, не, не следвам реда на зададените въпроси, просто, ако ми позволите, а, а, правя връзка така по теми. Някой спомена селското стопанство. Би, това, е, това е много характерен пример. Във всички доклади се казва, че селското стопанство е сред най-големите причинители на загуба на биологично многообразие. Е, можем ли да направим нещо? Не, нещо да усъвършенстваме, да, да, да засилим директивите си. Ето, това са въпроси, които непрекъснато задавам. Малко, малко, малко по-късно ще се спра отново на селското стопанство. Впрочем, тук не става дума за целия отрасъл. Мога да, да, да насоча критичното си внимание само към лошата практика, понеже и добра практика има в земеделието. Що се отнася до общия контекст, знаете, че проверката за пригодност бе едно огромно начинание с събиране на информация, с въпросници, с констативни проучвателни посещения в държави членки. И общото имаме пет категории. По ефикасност, ефективност, екологичен ефект, добавена европейска стойност и значимост, така относимост на директивите. Е, имаме близо 500-550 хиляди отговора е, е, много повече, прочем, от отговорите при допитването за инвестиционното споразумение с САЩ. Констатациите бяха разисквани миналия месец ноември в Брюксел. Проекто доклада за допитването излезе през февруари тази година и е, комисията ще формулира изводите си е, този месец юни, в началото на месец юни. И оттам нататък, разбира се, директивата ще предложи какво да се прави. Е, като предложението и ще излезе през есента. А Джули също така говори за пернати видове в Великобритания, и дори в личен разговор го е споменавала пред мен. Разтревожен съм, да, наистина е, има браконьери, е, е, убиват птици, обаче има и лоша практика в селското стопанство, торове, е, пестициди, изменението на климата, замърсяването на водните пространства, всичко това води до загуба на, на пернати видове. И, и, и всичко това трябва да се, да се огледа. И съм сигурен, че, че ще го направим, защото в края на краищата целта ни е една единствена. Да спасим е, тези е, е видове. Колегата Гербранди говори за устойчивостта и аз съм напълно съгласен. Вземем повечето от нещата, които вършим в тази връзка по целите за устойчиво развитие. Нали? Всичко се свежда до това. Нисковъглеродната економика, естествено, също. Аз се опитвам и в това отношение да прокарвам нашите приоритети за световните океани, за тяхното управление. Но и когато говорим за ниско въглеродна економика, за изменението на климата, много рядко обсъждаме участието на, на Световния океан в тази проблематика. И, и ако нямаше е, е, една успоредна конференция в Париж миналата година по време на КОП-21, дори нямаше да се обсъди въпроса за океаните, а знаете, океанът, Световният океан е, е най-голямото хранилище на въглерод, който улавя въглерода на планетата. За, пак за биологичното многообразие. Наред с средносрочния преглед, той вече е факт. Нужно е се действа по този средносрочен преглед. Да видим как да си постигнем целите към 2020 Очевидно има е, редица значими е, политически мерки в това отношение. Проверката за пригодност, е, предстоящите прегледи на политиката, многогодишната финансова рамка с разискванията по нея, изпълнението на самите цели за устойчиво развитие. Нали, ние сме, сме, сме приели тези цели, ангажирали сме се. Но, но преди всичко трябва да, да ги изпълняваме. За кръговата економика 100% е, мога да ви уверя на 100%, че този въпрос е все още високо сред приоритетите на комисията, е, не само моите, а на целия колегиум на комисията. Е, един от нашите заместник председатели на комисията, господин Катайнен преди, преди съвсем скоро даде същите уверения. що се отнася до Беловеската гора в Полша, останалата единствена праисторическа гора в Европа, да, ние също сме разтревожени, не само защото това е уникален обект по Натура 2000, а и по ЮНЕСКО по списъка на, на ЮНЕСКО на, на световното природно наследство. И ако едно нещо бихме искали да избегнем, то определено е непоправимата вреда, ако наистина е взето решение да се увеличи добива на дървесина от тази гора. Трябва да установим фактите, разбира се. Първо, и след това е, е, всякакво действие е, да съответства на европейското законодателство. За ваше сведение, на 8 април започнахме преписка с полската страна и очакваме отговор. Вече възоснова на, на, на тези отговори на полската страна, комисията ще прецени какво да, как да постъпи по-нататък. Господин Гербранди, мисля, също говори за екодизайна. Работи се по, по плана за действие там. Знаете, въпросът е част от работната програма на комисията. По изпълнението на, на директивите. Инструментът, е, е, който вие споменахте, ЕРР е, е много добър, е, е, благодарение на него ще можем да е, помогнем на държавите членки. Знаете, имаме. Не, нали, знаете, имаме специфични доклади по страни, по, по различни сектори, знаете, економиката и така нататък. Защо не и по околната среда? Тоест, това е, това е, е нали, механизма на екологичен преглед. Е. А, и, и вече благодарение на такива странови доклади по състоянието на околната среда ще е, седнем с всяка държава членка да обсъдим нещата. Естествено, парламентът ще бъде осведомен. А, е, идеята е по този обзор, е, както економическия, така и нали, по околната среда, да се е, публикуват е, два пъти годишно доклади. Сега, палмовото масло беше споменато. Да, е, Знам, че се настоява да се забрани ползването на пално масло поради обезлесяването за, за, за производство на палмо масло, но комисията не диференцира е, отношението си към различните растителни масла. И сега, палмовото масло е, има сериозно економическо значение за страните производителки. Като естествено има едно такова безпокойство за вредата от е, е, отглеждането на, на суровината за палмово масло. И разговаряме с, с страните производителки за намаляване на отрицателното въздействие – и може да се стигне и до финансова подкрепа от наша страна, от страна на Европейския съюз, за е, едно по-устойчиво производство. И говорихме също така поначало за обезлесяването. Комисията е, е, винаги е, разглежда възможности за по-активно предотвратяване на обезлесяването и деградацията, влушаването на горите. За биологичното многообразие вече говорихме. За селско-стопанската политика, да, сериозно е безпокойството ми и в това отношение аз ще се нуждая и от вашата подкрепа. Е, е, особено с оглед на предстоящия преглед на общата селско-стопанска политика. Е, може би някои от въпросите да оставим за следващия кръг, ако не възразявате, господин председател. Благодаря. Сега имаме 50 или 15, не става ясно от председателя, минути имаме. Дванайсетима записали се за изказване, пък и отговорите трябва. Иво Белет. Благодаря, господин председател. Ще намаля въпросите си и ще задам само един. Споменахте качеството на въздуха. И въпросът ми се отнася за дребните прахови частици. И особено във връзка с домашните отопления. Известно е, че между 15 и 21% от тези дребни частици идват от отоплението на жилищата, особено от изгарянето на дърва и въглища им, имаме критерии за локалното отопление, но те влизат в сила едва през 2020. Въпросът ми е следният. Междувременно няколко страни членки вече прилагат по-строги изисквания, а също така провеждат кампании, има и финансови стимули, за да може да се промени използването на такива материали за топлене. Възнамерява ли комисията да направи нещо за използването на по-чисти печки и е, е, какво може да се направи на европейско равнище, за да се намали изгарянето на дърва и въглища за домашно отопление? Нещо, което е, не е устойчиво в, в е, екологично отношение. Благодаря, господин Бонасера. Благодаря, господин председател. Аз искам да се възползвам възможността да благодаря за работата и за сътрудничество, което оказват той самия или неговите подчинени. Между всичките теми, които а, се засегнаха, искам да кажа, че Европейската комисия предложи а, предложение за регламента за торовете, така както беше предвидено в а, плана за действие, за екодизайна, за кръговата економика и така нататък. Предложението е за торовете е много важна стъпка към премирането към кръглата економика, най-малкото за използването на органичните отпадъци за подобряване на плодородността на терените. Но това предложение не обхваща съвсем добре връзката между различните видове отпадъци, които и възможността да се използват биологичните отпадъци като подобрители на почвата. И вече държавите членки, някои държави членки го правят и комисията реши, че е по- добре е това да се включи в бъдещата стратегия за пластмасовите материали. Искам да знае докъде сме стигнали, ако е така, разбира се, е, докъде сме стигнали с стратегията за пластмасите, дали може да изпревариме действията, по които държавите членки работят и накрая, тъй като това е една сложна тема, има 25% е, от е, пластмасите само се рециклират, какви дейности трябва да се приложат, за да се постигнат целите, които се предвиждат в пакета, за да може всичко това да се извърши на време. Grazie. E ora Mr. Witema. Yes, thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Имам следният въпрос за проверките за пригодност във връзка с директивата за на местообитанията. Значи, там имаме над 450 отговора, които са получени. Но въпросът е колко от тези въпроси са зададени, в отговор, отговори са зададени на стандартните формуляри, които бяха изпратени чрез интернет. Въпросът ми е следният. Какво мислите по този въпрос? Дали не сме получили една изкривена картина поради това, че са използвани тези стандартни формуляри е, за анкетата? И как ще се отрази това на препоръките ще се предвидели достатъчно пространство за прагматични решения и а, иновативни решения. Благодаря. Господин Джезике. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това този пълен отчет и възможността да проведем с вас диалог. Каква е връзката между околната среда и политиката в областта на рибарството? Става дума за а, риболова в Северно море. Имаше много полемики. Имах дискусии с вашите служби в Нидерландия. 84 разрешителни бяха дадени за този вид риболов с електричество, само 13 в Германия. Това са пилотни проекти, предназначени за научно-изследователската дейност. След това казаха, че доклада за оценката ще бъде на разположение през лятото 2015, но вече почти наближаваме и това лято, а доклад още го няма. Бих искал да зная каква е ситуацията с това досие в едно техническо нидерландско списание се казваше, че още не е започнала научно-изследователската дейност по риболова с електричество в Нидерландия. Добре, какво ще стане с тези разрешителни? Дали трябва да бъдат върнати? Изобщо това е нещо, което много ме интересува. Благодаря. Благодаря. Вече говорихме за това, което не върви за това, което не е положително, но по някой път е, нещата пък са твърде положителни, като например е, какви защитни средства са предвидени за природата, за защитата на някои видове птици. Така че е, по някой път и някои неща върват добре. Но с климатичните промени сезоните също се промениха и последствието е, че хиляди гъски нахлуха в полетата и ги разрушават. Така че трябва да защитаваме почвата и терените, защото няма да има възможност да отглеждаме растения. Това е важно за земеделските стопани, които Отглеждат също и а, надойни крави. Те също са изправени пред а, кризисни ситуации. Властите в а, Долна Саксония трябва също да търсят начин да решават този проблем. Не става дума да бъдат избити тези птици, а по-скоро да се намерят средства, не знае, може би да се изваждат яйцата от гнездата, за да се реши този проблем. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, е, че може да водим този дебат. Имам два въпроса. Вие говорихте за конвенцията от Минамата. Аз съм докладчик е, е, за въпроса, свързан с живака и въпросът ми е следния. Знаете ли тези, тази амалгама, която се слага в се използват заболекарите. Считате ли, че този материал трябва да ни притеснява по отношение на човешкото здраве? И вторият въпрос, с разрушаването на тропическите гори има огромно, огромна загуба на биологично разнообразие. И е, тези гори се изсичат, за да се отглеждат е, различни растения или да се отглеждат животни за месо или е, което всичко, всичкото това вреди. Също така и съществува проблематиката с а, е, а, е, животинските изпражнения и така. И програмата, примерно, на китайските власти имаше за цел за следващите 15 години да намали консумацията, потреблението на месо с около 30% и от това беше все пак това е една мярка за борба срещу климатичните изменения. Кога Комисията и Европейския съюз ще вземе мерки за да намали производството на месо? Или пък тази тема, както обикновено, ще бъде мината под мал... Е, като табу и Европа ще продължи да бъде един голям производител и потребител на месо. Благодаря. Съвсем набързо, както по въпроса за вноса на дървесина незаконно добита, очаквах все пак отговор. Но за комисията като че ли изостави малко Средиземното, Средиземноморския район в Катания, например. Видяхме как стоят нещата. Нещата са доста сериозни не само за риболова, но и други някои области, разрушаването на околната среда, замърсяването и така нататък. И а, ние сме в една ситуация, която е доста тежка. Всички очакваха отговор от комисията, за да разберат как комисията ще се занимае с тези въпроси. Ситуацията е много сериозна. Повече от 90% от а, риболова е, а, се увеличава. И трябва да разберем как ще се справим с тези въпроси. Thank you. And now, Miss Melior. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря. Искам да засегна един въпрос, но искам да благодаря първо за вашето присъствие сред нас. Става дума за един проблем, който вече беше постигнат от господин Хойслинг. Става дума за е, земеделската економика, за общата политика в тази област, биоразнообразието. Казахте, че 85% са е, от земите в Европейския съюз се обработват и проблемът възниква. Какво може да се направи по-добре в земеделието, за да се постигат е, нашите цели по отношение биологичното разнообразие до 2020 година. Съвсем конкретно, какво мислите за е, една равносметка на е, общата земеделска економика във връзка с биологичното разнообразие, тъй като такива междинни равносметки се считат за нещо много полезно, а пък се оказва, че май не работят. Затова въпросът ми беше, може ли наистина да вървим напред в тази област и подкрепите ли идеята за един такъв, една такава равносметка? Благодаря. Искам а, ние също да поставим един въпрос за този фитнес чек. Както беше, беше казано, има една цяла поредица въпроси отношение във връзка с някои предприятия, които не може да вече да се справят тази ситуация. Ще ви дам някои примери. А, става дума за ландшафта, не може ландшафта винаги да бъде поддържан, защото много предприятия не могат да се справят с това, което получават в рамките на общата земеделска економика. Пък има немалко предприятия, които трябва да докажат, че не е вредят на околната среда. И, например, в Айстер, с моята провинция, господин Флорец е съгласен с мен – 32 земеделски предприятия бяха закрити, защото трябваше да се защитава природата. И мога да ви дам и други примери. Но този въпрос, моят въпрос, е какви са решенията, които предлагате? Миналата седмица получих резолюцията, която приехме за борба срещу изчезването на биологичното разнообразие трябва да, да засилим превенцията, но също така стои въпроса и за приложението на програмата Натура 2000. Смятам, че програмите не са достатъчно известни. Мисля, че нещата, които бяха казани за Натура 2000, са твърде едностранни, еднозначни и трябва да се знае, че земеделските стопани и техните стопански предприятия просто изчезват от пейзажа едва ли те са отговорни за ситуацията с околната среда. Благодаря, господин Зориньо. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин комисар, за вашето така убедително встъпително слово. Необходимо е, необходимо е, абсолютно необходимо да имаме зелен растеж. Какво възнамерява да направи комисията, за да постигне тази цел? необходимо е, е да привлечем вниманието на гражданите, да спечелим тяхното доверие. Какво мислите по този въпрос? Как ще спечелим доверието на европейските граждани? Имаме АЕЦ в е, Европейския съюз. Какво мислите за тях? Имаше една индикативна програма за ядрената енергетика. Какво, но за 2020 година, за да изпълним директивата, е, е необходимо да се направи още много. 153 милиона са необходими, само половината от тях са осигурени. В Испания, например, отделени са 4,5 милиарда, ще бъдат необходими 15 милиарда. един възможен инцидент с атомните електроцентрали ще замърси и почвите, водата, и въздуха. Какво мислите за тези атомни електроцентрали? Те са кръгълен камък в нашите усилия да спечелим доверието на европейските граждани. Благодаря, господин комисар. Сега имате думата за отговори. Eh? Um, э, э, споменахте незаконната сеч и незаконният э, внос. Борим се с тези явления. Много пъти е, проблемите ни са с трети страни, но имаме проблеми и вътре в Европейския съюз. И вече съм предприел действия срещу някои страни членки. Иво говори за качеството на въздуха и дребните прахови частици. това е проблем, пред който е изправен целият Европейски съюз. В някои страни положението е по-тежко. Бих казал в много от страните членки. Посетил съм две от тези страни и имах, проведах полезни дискусии с съответните власти. И специално прегледът на европейските респираторни заболявания обръща специално внимание на това. Симона Бонафе. Да. Приносът на регламента за торовете ще има голямо значение за кръговата економика, да може да се използват повторно много от влаганите вещества – е, и разбира се, това ще допренесе и за подобряване на качеството на почвите, за биоразнообразието и за заместването на азотните торове с други. Регламентът е, ще се прилага не само към торовете, ще обсъждаме всичките критерии, безопасността, качеството, обозначаването и изпълнението – Дори директивата за нитратите, мисля, може да помогне много за постигането на тази цел. Сега колкото до пластмасите. Както знаете от плана за действие, готвим стратегия за пластмасовите отпадъци през 2013 година. Имаше зелена книга за Европейската стратегия за пластмасовите отпадъци. Е, има и резолюция по собствена инициатива на Европейският парламент по този въпрос, която е жалон по пътя на изпълнението на тази стратегия. Разбира се, зелената книга по този въпрос също ще бъде взета предвид при разработването на стратегията. Като казвам това, е вече някои неща са включени. Включени в резолюцията, по която вече работим, а именно постепенното а, изоставяне на използването на сметища и заравянето на отпадъците. А когато става дума за биоразградими а, пластмаси и други материали, комисията разглеждат въпроса. Преди всичко става дума за биоразградимостта на материалите и след като формулираме заключения, те ще бъдат включени в стратегията. Няма да говоря за океаните, но разбира се, този въпрос е свързан с замърсяването и с други елементи, не само пластмаси. Господин тема говори за проверките, за пригодност. Това, че сме имаме а, 550 е, хиляди отговора. Аз споменах, че отговорите са толкова много, е, защото това показва, че от този въпрос се тревожат над 500 хиляди души в, Европ... в Европейския съюз. Но споменах тази цифра. Е, трябва да кажа, че имаме отговори от неправителствени организации, от страни членки, от министри от различни страни членки, е, фермери, е, ловци, е, работници в горското стопанство, всички техни мнения бяха взети предвид при тази консултация. Сега по отношение на електроловуването в Северно море, очевидно въпросът бе повдигнат преди всичко от Нидерландия, ловенето на риба с електрически ток е нова технология. Може да има положителни резултати. Може да се намали приловът при използването на ловуване с електрически ток и по-малко вреда да се нанася на морското дъно. Все още картината обаче не е съвсем изяснена и не разбираме всичко, което, всички фактори, които трябва да бъдат взети предвид, всичко, което влияе на околната среда. Само един пример да ви дам. Когато тралираме с електрически ток, може би някои видове, които не бъд, не са, няма да се уловат, ще останат там с увреждане, примерно увреден гръбнак и така нататък, и ще останат на място, трябва да се отчита и това. Става дума за 5 годишни пилотни проекти. Такива лицензии са издадени. И Миналата година имаше междинен доклад. Трябваше да има такъв доклад, но още не съм го получил. Подканвам Нидерландия да ни дадат, да ни дадат доклада час по-скоро, но не разчитам само на този доклад. Имахме а, посещение за установяване на а, фактите на място, за да видим как се управлява и какъв надзор се управлява упражнява над риболовът с електрически ток. И в резултат на това ще бъдат формулирани конкретни контрол, мерки за контрол. Разбира се, ще продължим да наблюдаваме не само процесите, но също така и развитието на този вид риболов и неговото въздействие върху околната среда и екологичната картина. проблем, който е, е, изпитват много страни, дали е, ще е едно или е примерно, че кормораните е, е, изяждат много голяма част от рибата. Свързвам, казвам го по повод на въпроса с гъските. Много пъти отиваме от една крайност в друга за да пипаме нищо, оставете гъските на мира, не ги закачайте, или пък дайте да ги изтребим. трябва да се стремим да възстановим природният баланс в, в, в равновесието. Нещо, за което се говорим и в Натура 2000. Установени са регионите, които трябва да бъдат защитени, те са включени в Натура 2000. И ако тези е, райони се управляват както трябва, е, тогава една част от проблемите ще бъдат е, решени. Значи не е въпроса само да ви установим кои райони да се включат на Тура 2000, но също така и да бъдат те защитавани надежно. Сега по отношение на живакът е, в изпълнението на конвенцията от Минамата а, е, помогна. 26 страни членки са подписали конвенцията и над 119 е, други страни са подписали до а, октомври 2014 година. Но за да влезе в сила конвенцията, трябва поне 15 страни да я ратифицират. В Европа сме доста напред по отношение на законодателството и политиката, но нашите граждани все още са изложени на въздействието на живак и живащи съединения. И, за това подготвяме първият законодателен акт в съответствие с изискването на конвенцията. И ще предложим Европейската комисия да ратифицира също така конвенцията. Сега риболовът в Средиземно море и срещата, която е, проведахме в Катания, мисля, че тя беше много успешна. Може би не знаете какъв е контекстът. Е, в Катания цари пълен хаос по отношение на риболова – е, рибните запаси е, се изчерпват поради прекален риболов. риболов. Е, става дума, че някои от целите членки в северната част на Средиземно море и страните от Северна Африка също така ловат прекалено много, голямо количество риба. Това, разбира се, не може да бъде не може да бъде изведение, защото някои рибни запаси, които се ловуват само, риболов само от страни членки е, се осъществява и въпреки това и те се изчерпват и там положението не е розово. Разработваме а, нова перспектива, включително и регионална. Мерките, които обсъдихме в Катания, обсъдихме и ще обсъдим първо с страните членки, като им зададахме три въпроса. Първо, първо, е, признавате ли, съзнавате ли, че има проблем в Средиземно море? Отговорът беше да, всички казаха да. Втория въпрос, ако сме съгласни, че има проблем, съгласни ли сме, че нещо трябва да се направи за неговото решаване? Отговорът и на този въпрос беше да. И трето, какво трябва да направим? какви мерки трябва да бъдат взети. спрахме след втория въпрос, защото не искахме, искахме също така да привлечем и е, останалите страни, които не са членки. Има свещи с представители на Турция, Тунис, е, също така и на Алжир. Получих е, положителни отговори и се надяваме, че те също ще се включат в тези усилия. Мелиор говореше за биоразнообразието и какви трябва да бъдат нашите цели. Но тук не става въпрос само за биоразнообразието. Винаги, когато говорим за състоянието на околната среда, състоянието на, околната, на природата, състоянието а, на всичко, което ни окръжава, тук влизат и почвата, и въздуха, и водите, и всичко останало но ще кажа, че вярвам, че е, селските стопани, селските производители ще помогнат за намирането на решение. Защо? Защото устойчивото земеделие е от полза и за самите земеделски стопани. Миналата година обсъждах бъдещето на селско-стопанския форум. Ако бях е, е, селско-стопански производител, естествено е, че ще е, предпочитам да използвам добрите практики, практики е, е, в земеделието, защото иначе самият аз ще бъда, ще пострадам. защото ако вреждаме почвата, водата и въздуха, а пък очевидно земеделието разчита и на трите – Тоест, разговарям с земеделските производители и се опитвам да ги привлека, така че те да бъдат, да помогнат за намирането на решения. Те са, помагат за опазване на биологичното разнообразие и ако понасят някакви щети, мисля, че ще могат да бъдат компенсирани. Е, по отношение на загубата на биоразнообразие в, районите, включени в Натура 2000. Както вече казах, не е достатъчно да идентифицираме съответните региони, ако те не бъдат управлявани както трябва. Защото когато говорим за Натура 2000, преди всичко говорим като че ли за районите на сушата, но не трябва да забравяме, че имаме и цели за морски райони по Натура 2000. И, и, е, само 4% е, са изпълнени е, нашите намерения. Ако на сушата сме направили доста, е, в морските райони а, трябва те първо да идентифицираме някои от тях. Съгласен съм с Арино по отношение на зеления растеж е, и е, електроцентралите, включително и атомните електроцентрали. Знам, че това се обсъжда в рамките на дебатите за енергийния съюз. Но когато става дума за енергетика, трябва да кажа, че винаги настоявам за възобновими енергоисточници. За мен ВЕИ са единственият път за постигане на устойчива енергетика. Защото когато говорим за транспорта, там може да се направи нещо. Подобряване, например, двигатели с вътрешно горене. Аз пък казвам, не дейте толкова да ви обръщате внимание на подобряването на ефективността на двигателя с вътрешно горене, обърнете внимание на възобновимите енергоисточници. А когато говорим за възобновими източници, става дума за ветрогенератори и за обикновено за слънчеви панели. Мисля, че отговорих на всичко. Не. Някой попита за достъпът до правосъдие. Когато става дума за достъп до правосъдие, комисията използва тълкователните насоки, които споменах. Защото това е не само по-бързо, законът за достъп до правосъдие вече като че ли е готов, по силата на редица съдебни решения. И насоките, за които говорих, фактически ще спомогнат за прилагането на този корпус от закон, от съдебни решения на тази юриспруденция в страните членки. Сега, колкото до пестицидите, одобряването за използване на глифозити бе взето на 30 юни тази година няма да ми ръкопляскате за това, но комисията предложи разрешението да бъде подновено. разговорите с трите членки обаче продължават. Въпросът е, че оценката на рисковете от агенцията показва, че пълната забрана не е все още необходима преди да бъдат задоволени стриктните критерии, които са е необходимо да бъдат удовлетворени. Мисля, че с това отговарям на зададените въпроси. Ако съм пропуснал нещо, моля, напомнете ми, ще ви изпратя писмен отговор. Е, аз имам един въпрос относно директивата, относно ЗИКА и последствията. Всъщност ЗИКА се развива благодарение на застояли води. Така че може ли да се направи нещо в това отношение? Иначе просто ще... нямаше да има смисъл да бъде приемана резолюция. Not under the competence of this Uh, commissioner, because... DG Sant. DG Sant. Maar, maar voorzitter, het stilstaand water en de uitwerking van Natura... Ja. Става дума за застояни води. Това касае природата и е, те се вписват в е, Натура 2000, и когато маларията се разви след Втората световна война, тогава се взях, взеха мерки, така че аз мисля, че и сега трябва да се вземат мерки. I agree with you. I'm not... Съгласен съм с вас. Не казвам, че това не ме засяга изобщо. Засяга всички. И то много. Ако можем е, да предотвратим разпространението на вируса Зика, както вие казвате, с по-добро управление на водите, като предотвратим е, наличието на застоели водоеми. Но за всяка страна членка трябва да обсъдим докладът за управлението на водите. И управлението, плановете за управление на речните басейни, където ще се включат също така подобни мерки. Още нещо, на което не отговорих беше нещо във връзка с риболова, а, но а, сега за сега ще оставя този въпрос на страна. Председателят. Трябва да благодарим на господин комисара за неговото присъствие тук и за активното му участие, готовността му да отговори на всички зададени въпроси. Благодаря, господин комисар. След минутка ще може да продължим нашата работа да дадем възможност на господин комисара да си тръгне. А пък ние имаме е, още много точки в дневния ред. Комисарът, благодаря, благодаря ви за вашата подкрепа. Символиката. Uh, Продължаваме заседанието. Сега минаваме към пета точка от нашия дневен ред. Отчет за текущите междуинституционни преговори. Пределни стойности на емисиите и одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене, двигатели за извънпътна техника. А също така контрол и дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите. също така и областите, в които е необходимо приемане на подзаконови актове или на вторично законодателство. Европейският парламент прие искането на съвета за изключение за заместването на определени категории двигатели. А, съответните тестове са а, предвидени за следващата година. За контрола бяха приключени а, обсъжданията на политическите а, въпроси. Също така беше обсъден въпроса за официалното сертифициране и лабораториите. Въпрос, по който бяха дадени допълнителни обяснения. Бяха проведени разговори и компромисите по повечето политически въпроси са възможни. Втората среща ще се състои утре. По отношение на медицинските изделия, инвитро диагностични медицински изделия – след успешното приключване на обсъждането на редица важни въпроси по време на седмия триалог бе направен по-нататъчен, постигнат по-нататъчен напредък. На 31 март Бе постигнато споразумение за осигуровките, за страховките. Комисията направи също предложения преди а, триалога за а, повторната преработка на медицинските изделия за инвитро диагностика. Но остават все още доста въпроси във връзка с инвитро диагностиката, особено във връзка с шеста глава и правилата 1, 4 и 5. Европейският парламент е изпратил своите предложения преди триалога. Тези предложения ще бъдат обсъдени на следващата среща на триалога на 11 май в Страсбург. По отношение на директивата НЕК. Със законодателите постигнаха известен напредък по някои не особено спорни въпроси. Наред с това бяха обсъдени важни политически въпроси, включително второ приложение е, за националните емисии на някои атмосферни замърсители. С това приключвам информацията по пета точка и сега минаваме към точка 6. Доклад на комисията до Европейският парламент и съвета относно храните и хранителните съставки, които са обработени с ионизиращо лъчение. А, тук е господин а, представителят на а, генералната дирекция, който ще ни представи темата. Имате думата. Благодаря, Благодаря господин председател. Този въпрос касае отчета, който комисията публикува всяка година за действието на контролните власти в държавите членки относно е, упълномощените заведения, които могат да използват ионизиращи е, вълни върху някои продукти, също контрола на тези продукти, които се вече на пазара. Отчетът е, припомня списъкът на държавите членки, които са оборудвани с такива инсталации. Те са 13. Белгия, България, Чешката република, Германия, Естония, Испания, Франция, Италия, Унгария, Нидерландия, Полша, Румъния и Обединеното кралство. Освен това, Норвегия също разполага с една такава инсталация. Общо в Европа през 2014 години бяха 5500 тона, които са обработени по този начин. Това е по-малко от предишните. Е, с примерно 20% по-малко от е, предната година. Но тази обработка, доколкото си, си спомня, всъщност позволява да бъдат унищожени някои патогенни някои патогени вещества, освен това спира и, и изгниването на някои продукти. Въпросните продукти за цяла Европа, знаете, че текста позволи хармонизирането на само на няколко вида продукти. Това са ароматните подправки, подправките и така нататък, които са изсушени, а освен това седем държави членки получих, имаха възможност да запазят националните разрешения за някои продукти на територията им. Става дума за Белгия, Чешката република, Франция, Италия, Нидерландия, Польша и Обединеното кралство. <clears throat> Между тези продукти, които са по-национални, има някои плодове, зеленчуци, но също така и месо, жабешки бутчета, вътрешности, вилешки вътрешности и така нататък. Основното от облъчените продукти в Европа е, основно са жабешките бълчета, Те съставляват около 55% от всичко, което се обработва в Европа. Втория продукт, е, най-често обработван, това са 16%. Става дума за а, е, пилешки вътрешности. Третия продукт, това са а, изсушени а, подправки. В е, Европа работят два основни оператора. Става дума за Белгия и Нидерландия. Те общо обработват около 85% от цялата продукция, като Белгия държи 60% и 24% горе-долу Нидерландия. Третата държава членка само 8%, това е Франция. През 2014 година бяха извършени почти 6000 теста в държавите членки с около 98% положителни резултати, 1% отрицателни и 1% несигурни. Става дума за тестове, извършени с продукти пуснати на пазари. Когато има някакъв проблем, по причина, например, етикетиране, т.е. задължителното етикетиране е било задължително. Може да се е случило така, че обработката не е била извършена в е, упълномощено заведение. Това води до изтеглянето от пазара. Освен случаите, когато става, дума за етикетиране, е, когато производителят е решил да смени етикетите. От е, извършените проверки, е, разпределението между държавите членки е Германия, например, много уважава този вид е, проверки и продукти, тъй че от близо половината от изпитаните продукти бяха изпитани в Германия. Двете и други държави членки, които също държат на това, това са Италия и Нидерландия. И общо трите страни, които цитирах, е, горе-долу представляват 70% от е, проверките, които са извършени през 2014. Това е горе-долу съдържанието на доклада. Сега може да ви дам думата, ако имате въпроси. Благодаря, господин председател. I... Благодаря. Сега иска ли някой да зададе въпрос? Господин Рослинг. Благодаря на комисията. Тази тема не привлича наистина вниманието, общественото внимание, но има някои въпроси, които са интересни за ионизиращите облъчвания. Има много притеснения относно дозите, които се прилагат и много често потребителят няма възможност да се информира, няма проследимост. Различни държави членки упоменаха различни причини, като например липса на ресурси, няма специализирани лаборатории. Това са причините, поради които те излагат, за да не уведомяват потребителите. И в доклада също няма информация относно вноса и износа. Тъй, че моите конкретни въпроси са а, каква е връзката между ионизирането и антибиотичната устойчивост. Това беше въпрос, който беше поставен от Нидерландското председателство и дали действително ионизирането може да доведе до биологична резистентност и какви мерки могат да бъдат вземани. Освен това, каква е проверката, която се извършва върху ионизираните продукти. Комисията не стига до някакви заключения в този доклад и Имате ли следователно намерението да промените нещата, да представите по-добър отчет, защото действително не е допустимо да не може да има заключение от такъв доклад. Благодаря. Други въпроси? Изглежда няма други въпроси. В такъв случай дава думата на представителя на комисията за отговор. Благодаря, господин председател. Да, ние нямаме данни относно вноса и износа, защото комисията не се занимава с този вид елементи, така че нямаме съответната информация. По отношение антибиотичната устойчивост, антимикробната устойчивост, ако трябва да бъде откровен, не знае как стои въпроса. Това, което знае, че този вид облъчване разрушава тези организми, но трябва да проверя действително да видя дали може да има такава резистентност следствие този вид облъчване. Имам някои съмнения, ще задам въпроса. Що се отнася до Барсавио, Комисията всяка година изготвя доклад, той е много фактически отчет. Така е. Ние проучваме възможността да излечем някои заключения, също така да видим до каква степен трябва да се занимаем относно с тази нормативна уредба, която вече е поостаряла. Но ще, е, първо ще се съберем данните за 2015 година и след това ще видим как стои въпроса и ще се опитаме да изготвим един по-подробен доклад за бъдеще. No can... Ако няма други въпроси, може да приключим а, с тази точка от дневния ред и да минем към следващата точка от нашия дневен ред, а именно доклад на комисията, но виждам, че представителите на комисията все още не са тук. Така че ще направим прекъсване за няколко минути, докато изчакаме да дойдат представителите на Европейската комисия. Okay, dear colleagues, we can uh, close here the meeting of the committee and uh, we will start tomorrow morning as usual at... Uh... Утре ще продължим работата си в 10.30 след заседанието на координатори.